скромен член на комисията, но радвам се, че имам възможност нали, да председателствам това заседание в присъствието на уважаемата ми колега Корин Лепаш, която е заместник председател на комисията. И днес на последното заседание ще разговаряме за Европейската инициатива за болестта на Алцхаймер и други болести, свързани с деменцията. И в крайна сметка ще обсъдим доклад, чийто докладчик е тук, Мариса Матиас, която е подготвила доклада за болестта на Алцхаймер. Обсъдихме го накратко, но аз съм сигурна, че изходът на нашите разговори в днешната работна среща ще имат голямо значение за работата на нашата комисия и необходимите изменения и вероятно допълнения а, към доклада на госпожа Матиас. Така че без по-нататъчно забавяне, нека пристъпим към работа. Днешната ни работна среща се състои от няколко части. Първо ще започнем с институционните представители и въпросите на политиката. Рето наред с госпожа Мати, аз ще дадем думата на няколко на, а, наши гости. А, ще можем да чуем госпожа Цила Челтън и а, всички много се вълнуваме да я видим на живо. Тя получи наградата за най-добра женска роля в, в филма Котията на Пандора, в, където тя игра на Нарсет на Международния филм фестивал, филмов фестивал. Радваме също така, че госпожа Анри, представител на Лигата за болестта на Алцхаймер, е, ще направи това, което би направила госпожа Челтън, е, е, за жалост, която за жалост не може да бъде тук. Тя ще я представи. Радвам се, че сте наша гостенка днес. И а, тъй като госпожа Челтън с нощ е поступила в болница, ние ще изпратим нашите благопожелания. както казах, тя получи наградата за най-добра женска роля преди две години. Моля, предайте и нашите благопожелания, че желаем бързо оздравяване от името на нашата комисия и желаем и бързо оздравяване. И така, благодаря, дами и господа. Започваме. И с огромно удоволствие давам удоволствие, давам думата на нашия докладчик Марица Матиас, която ще представи главните мисли в своя доклад. Благодаря. Дагмар, благодаря на всички. Направо ще премина по същество към съдържанието на доклада. И сега ще. Ok, muito bem. Obrigada a todos e a todas por estarem aqui hoje. Uh... Благодаря на всички Както сигурна сигурно съм, знаете, за мен е огромно удоволствие да участвам в тази работна среща, организирана от вашата комисия. Въпросите, свързани с болестта на Алцхаймер и други болести, свързани с деменцията, са проблеми, които си струва да бъдат обсъдени, проблеми, които са повод за загриженост и по които всички заедно трябва да работим неуморно. И а, е, нашата днешна среща отразява именно нашата обща работа. А, е, затова, сме, затова съм тук и аз днес пред вас. Ще започна от края, ако мога така да кажа. Не за първи път е, се прави подобно нещо. Най-напред ще започна с благодарностите. Благодаря на всички наши гости. Благодаря на Комисията по въпросите на околната среда, е, която направи възможна тази работна среща. Особено благодаря на секретарят, който седи от моята дясна страна. Благодаря на всички колеги, особено на Дагмар, която се съгласи да бъде модератор на нашата среща. Дебатът по докладът ще се състои непосредствено след приключването на нашия семинар. А, така че нямаме много време. Няма а, да, подробности да излагам съдържанието на доклада. Предполагам, че вие вече сте се запознали с него. Искаме да чуем мнението на специалисти, на представители на Асоциацията на пациентите, представители на семействата на пациентите, за да може да получим колкото може по-цялостна картина и е, да разберем от какво се нуждаят онези, които преживяват е, този проблем у своите близки. Сигурна съм, че след приключването на семинара, ако имаме време, ще чуем предложение за подобряването и задълбочаването на доклада. Сигурна съм, че той търпи подобрение и затова очаквам вашите предложения в тази насока. Благодаря госпожо Матиас. Не разбрах всичко, защото а, а, не разбирам португалски. А, благодаря, Мариса. Сега ще дам веднага думата на представителя на комисията, не само за да чуеме какво прави комисията и те ще ни кажат за тяхното съобщение във връзка с Алцхаймер и други болести на, на деменция, свързани с деменцията, но защото искаме да видим какви възможности съществуват, за да окажем подкрепа на организациите на а, пациентите било там, където те първо ще бъдат създадени, било там, където съществуват, но трябва да работят по-ефективно, имат нужда от финансиране и така нататък. Може би ще ни кажете какви са вашите амбиции в тази област. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда едновременно амбициозен и кратък, защото знам, че времето е малко. За 10-15 минути ще представя съобщението на комисията а също така и какви възможности имаме да окажем подкрепа на организациите, които ви споменахте. Ако ми позволите, ще се върна към стратегията за здравеопазването на Европейската комисия, която очертава подходите към общественото здравеопазване. Както може би знаете, главната отговорност в областта на здравеопазването е предоставена от основополагащи се договори на страните членки. Тоест, страните членки носят главната отговорност за подобряване на здравеопазването на своите граждани. Значи на европейско равнище обаче а, ние а, имаме задължението да подкрепяме страните членки, да използваме а, економичността на по-големите мащаби, като се опитваме да помогнем, подпомогнем здравеопазването в цяла Европа. И сега по времето на финансова криза сме изправени пред краткосрочни и дългосрочни проблеми. Как европейските страни могат да продължат да поддържат и да финансират своето здравеопазване, без да се влушава неговото качество? Как може това да продължи да се прави през идните години при в условията на застаряване на европейското население. Хората не само живеят по-дълго, но цялото население на Европа застарява. Средната му възраст се увеличава. Това въжи и за различния брой на хората, които са в, трудоспособна възраст и онези, които са пенсионери. Тоест, необходимо е да окажем помощ на страните членки, които са изправени пред тези проблеми. Трябва да погледнем какви са главните проблеми във връзка с застаряването на европейското население. Един от главните проблеми във връзка с това е на болестта на а, Алцхаймер а, и други деменции. Е, това е един от главните проблеми. А, не само за онези, които са засегнати от болестта на Алцхаймер, но преди всичко за техните семейства и за онези, които се грижат за тях. Като имаме предвид, че това е огромно предизвикателство пред системите на здравеопазването, като знаем, че става дума за труден въпрос за решаване не само за семействата, но и за здравеопазването в страните, комисията, както вие, госпожо председател, споменахте, не оповести съобщение през 2009 година 380 от 2009 година с цел да окаже помощ на страните при борбата с болестта на Алцхаймер. В това съобщение се, могат да се откроят четири главни елемента. Първо, ние смятаме, че има възможност да се окаже помощ на гражданите, около така наречения здравен стълб. Става дума за превенцията и равно откриване на болестта защото при болестта на Алцхаймер за сега няма ясно определена стратегия за профилактика. Говори се за сърдечно-съдово здраве и така нататък и е, евентуално, че това може би е свързано с болестта на Алцхаймер, но не е ясно как трябва да се подходи, какво могат да направят гражданите, за да намалят опасността от заболяване на Алцхаймер. Както казах вече, не можем все още да лекуваме успешно Алцхаймер. Въпреки това, може медицинската намеса да облегчи симптомите на болестта. Те са най- това е най-ефективно обаче в ранните фази на болестта. Обаче, за жалост, диагнозата най-често се поставя късно, след като периода, когато е възможно, що годи ефективно лечение на симптомите, вече е преминал. Затова трябва да помогнем на страните да създадат по-добър механизъм за идентифициране, диагностициране на Алцхаймера на възможно най-ранен етап. А, това е а, така здравната страна а, на въпроса, възможностите за превенция и най-голяма, създаване на по-големи възможности за ранна диагноза. И нещо друго, което споменахте, госпожо председател – той е наш а, втори приоритет. По-добре трябва да се разбират деменциите и Алцхаймер. И това е а, много важна област за бъдещи научни изследвания. В Европа ние лекуваме деменциите приоритетно вече от много години. Но, госпожо председател, това, което не винаги се знае, и моите колеги в Генерална дирекция научни изследвания не винаги го посочват достатъчно ясно, но бих ви приканил да помислите за това. Знаете ли какъв процент от изследванията, които се финансират с публични средства, се е, използват за в, в рамковата програма. Няма, разбира се, да ви накарам да ми покажете с дигане на ръка, но моля, помислете си. Значи, е, само 5% от всички научни изследвания, които се финансират с обществени средства, са изследванията, които се финансират с пари на Европейския съюз. Това е много е, важен въпрос. Първо, как можем по-добре да използваме средствата и второ, как може тези 5% да работят по-ефективно, ако работят е, в синхрон и сътрудничат с останалите 95%. И започнахме една нова инициатива, съвместна научно-изследователска програма – Опитваме се не само да използваме нашите собствени европейски ресурси, но да обединим средствата, които са от други източници, в някаква колективна програма, която е координирана програма за научно-изследователска дейност. И радвам се, че тази инициатива беше много успешна. Повечето страни членки, които участват в тази инициатива, се ангажираха в голяма степен с нея. Това е един дългосрочен проблем. Финансирането на подобна изследователска програма не е става от днес за утре. Но тъй като а, а, се признават проблемите, съзнават проблемите, които, които са свързани с Алцхаймера, за това и страните членки с радост приеха да участват. А, наред с това, е, съществуват проблемите на организацията и финансирането на е, здравеопазните системи. Разбира се, е, става дума за област, за която отговарят страните членки, но и тук има положителен опит, добри практики, натрупани в различни части на Европейския съюз, които не се споделят достатъчно ефективно в целият Европейски съюз. И тук трябва да се опитаме да направим тези добри практики достъпни за всички страни в целият Европейски съюз и то по пътя на европейското сътрудничество в управлението на диагностицирането и медицинските грижи за болните от Алхаймер. Например, въпросът за финансирането. Как да плащаме за грижите, от които се нуждаят болните от Алцхаймер. Защото дългосрочните грижи, било в домашна среда, било в специализирани домове, са много скъпи. И това задава огромни проблеми не само за семействата, чието близки са засегнати от Алцхаймер и деменции, но това е също а, а, и обществен проблем как да се финансира лечението, как да се финансират грижите. Има някои много интересни модели в това отношение, например в Германия. Как да се финансират дългосрочните грижи за болните от Алцхаймер. Именно това е нещо, което също си струва да бъде споделено и опитът да се използва от всички. И последното, на което спираме внимание, това са правата на болните от Алцхаймер. И това е тема, в която съм сигурен, много от, от участниците в този семинар а, и а, представители на комисията ще има да ни кажат интересни, да споделят интересни е, факти от своя опит. Но онези, които са болни от деменция, които са деметни, те са все пак, все, все, все пак хора, със свой опит, със свои права, да могат да общуват и техните желания трябва да бъдат зачитани. И тук трябва да се намери равновесието между тези желания и между целият процес на грижите, медицински и други. И това е особено труден въпрос. Кога е оправдано, примерно, да заключите вратата на спалната на някой, който боледува от деменция, възрастен човек? в кой момент, в кой момент болният представя опасност за себе си, пък и за другите. А това са въпроси, които, на които трудно се намира еднозначен отговор от онези, които се грижат за болните. И за това би трябвало да насърчаваме диалога а, за и около тези въпроси, за да може по-лесно да се намерят отговори. По тези въпроси не често и недостатъчно се говори а, в Европа. Европейският съюз не може да наложи някакъв подход или някакво решение, а просто да предостави платформа за обсъждане на тези въпроси. Това колкото до конкретната помощ, която можем да предложим. Финансирали сме съвместни действия в рамките на програмата здравеопазване. Радвам се, че мога да кажа, че предоставяме Предоставили сме в миналото помощ е, за водещите организация форума за Алцхаймер в Европа. Виждам тук представители на форума. Радвам се, че те ще участват в нашите дискусии. Радвам се да кажа, че ще продължим да подкрепяме тези организации в бъдеще и искам тук да изразя признание за огромната работа, която тази организация е свързана и съвместната работа с комисията и сигурен съм съвместната им работа с други институции. И накрая, това е последното, което ще кажа. Госпожо председател, в бъдеще може би сте виждали неодавжното съобщение на Комисията за Съюз за иновации, където председателят на Комисията господин Барозо и други членове на колегиума на комисарите споменаха специално внимание, че в внимание ще бъде обърнато на новаторството през едните години, особено в рамките на програмата 2020. Очевидно, Алцхаймера и другите дименсии са ключова част от тази дейност. Затова искрено се надявам, че ще а, се стигне до прилагането на тази пилотна инициатива до година и ще има възможност за финансиране, да се намери механизъм за финансиране, а, който да даде а, възможност повечето от идеите, които а, се родят, да бъдат превърнати в реални факти. И с този механизъм, госпожо председател, в неговите рамки днешната работна среща, днешния семинар е извънредно навременен. Ние в Европейската комисия високо ценим подкрепата на Европейският парламент в работата в тази област. И пак ще кажа, обръщането на общественото внимание към тези въпроси е извънредно навременно. То ще помогне на нашата бъдеща работа в тази област. Комисията се надява, че ще продължи да работи плодотворно с Европейския парламент и за всички други заинтересовани страни, е, възнамеряваме да оповестим и съобщение, в което ще включим нашите нови идеи в тази област. Благодаря. Благодаря, господин Фаин. Беше действително обстойно вашето представяне. Много приятно и трябва да кажа изключително деликатно и чувствително и а, не, че обвинявам комисията, че няма необходимото ниво на а, деликатност, но наистина много презентации сме чули през годините, през месеците и това беше една от най-добрите, така че много ви благодаря. Явно а, беше във вашето представене, че идеите, които представяте, а, се ползват с вашата искрена подкрепа. Сега бих искала да пристъпим към частта посветена на госпожа Челтън, така че ще поканя госпожа Анри. Но нека само преди това да видим части от филма, в който участва госпожа Челтън и за който щеше да говори и чието име е Котията на Пандора и през 2008 година получава награда на Международния филмов фестивал в Сан себастиан тя, госпожа Челтен, е получила наградата за най-добра актриса и сега 10 минути от филма. Не си? Не, не е за Манолото. Още така. Че го това да. Не, не, не. А не кай Боже. Продължение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 So there we are. I just noticed that uh, perhaps it was not a very good idea that they... И така сега ми хрумна, че може би не беше чак толкова хубава идеята да председателствам тази среща, но ще се справя това по-късно. вие видяхте, че филмът беше турски а и видяхме субтитрите на френски. Дам думата на госпожа Андрей. Благодаря. Искам и аз от името на госпожа Шотнам да благодаря на всички ви. За жалост тя, тя благодари за поканата, която за жалост не можа да я използва. Но а, а, госпожа Шалтън на, на няколко пъти оказва а, а, подкрепа на Лигата за Алцхаймер в, в Белгия, а, включително и чрез прожектирането на този филм. На той ни е а, така много при сърце този филм и и макар, че е, действието става не в Белгия, в друга страна, става дума за главните проблеми. Филма показва а, е, как се променят нещата, какви са промените, които преживяват болният и неговото семейство. Болестта на Алцхаймер е болест, която като че ли е невидима. Но тя е нещо, което тихо, мълком и невидимо се вмъква в живота на хората и ги принуждава да го променят, за да се справят с една а, а, непозната действителност. А, нещо, което не се разбира много добре. А, болните преживяват а, болестта си така, както и всички около тях. И този филм показва как, крайна сметка, тази, това семейство се мъчи да намери решение решение за пациента, но и за себе си. Попита госпожа Челтън, защото мисля, че тя а, играе отлично ролята на болната. А, дали тя се е консултирала с хора, които познават от първа ръка болестта. Тя каза, не, аз съм артистка. Дадаха ми ролята и аз я изиграх така, както я почувствах. Защото ако бях е, видяла болни, сигурно щях да започна да им подражавам. А, но тези, които са виждали филма, аз е, така ви препоръчвам всички да го, вид, да го гледате, че тя не спестява абсолютно нищо, за да покаже, какви са трудностите, е, каква е регресията, до която води тази болест. Още един път трябва да отдам дължимото за тази автентичност, автентичност в нейната игра. Още един път трябва да кажа, че Чалтън е на 91 години. Обаче мисленето е абсолютно ясно, извънредно ясно. И в тази роля тя ни дава един великолепен пример как може да имаме една добра старост. Онези, които губят познавателните си способности, трябва да бъдат подкрепени от всички нас, за да имат качеството на живота, което заслужават, защото не може да ги наказваме, защото са болни. Радвам се да чуя резултатите от вашата работа. Благодаря още един път. Thank you very much. Благодаря ви много, госпожо Сабин Амри. И сега преминаваме към а, първата презентация от а, втората част на нашето заседание. Всекидневието на работата с пациентите и как становището трябва да посочи работата с а, Алцхаймер. Първо ще дам думата на изпълнителния директор на Алцхаймер Юръп, Жан Жорж. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, членове на комисията. Благодаря преди всичко за поканата да представя нашите гледаща на тази среща. Също така се радвам да видя доста колеги и приятели тук от Европейския парламент хора, които са се присъединили към Alzheimer Europe и участват в нашите кампании в продължение на години, така че да се превърне тази болест в европейски приоритет. От една страна, в кампаниите си ние целим европейските институции да признаят а, тази тема като приоритет, но също така посредством компаниите, кампаниите си, искаме това да доведе до конкретни резултати за хората, страдащи от а, тази дименция и а, както и тези, които се грижат а, за тях. Така че много често гражданското общество, което идва на тези срещи, често се оплаква, че Европейския съюз не прави достатъчно и рядко се случва а, да благодарим, както искаме да направим сега, за работата, която е, а, на, сме направили, са на, свършили тези институции, а, която се надяваме да продължи да се върши в бъдеще. И така, организацията, която аз представлявам, Alzheimer Europe, в момента има 31 асоциации в 28 а, европейски държави. И това, което бих искал да споделя с вас днес, е някои от фактите. Ние, както Европейския съюз, Европейския парламент, вярваме, че трябва тази деменция да бъде европейски приоритет. Когато говорим по тази тема, един от ключовите моменти е броят хора, които са засегнати от това състояние, от тази болест. И благодарение на подкрепата на Европейската комисия, е, Алцхаймер Юръп проведе тригодишен приоритет, с който направихме анализ на изследванията, които вече са проведени. 194 статии, от които 17 отговарят на всички критерии на научната група бяха а, включени в анализа. И това, което направихме е да сравним действително посредством метаанализа, дали има сериозна разлика между нашата работа и работата, която се извършва в началото на 90-те от други организации. Както виждате, разпространеността при а, мъжете е отразена на тази графика виждате това, което ние сме установили и това, което Юродем са установили. Има малко по-високи нива при жените, малко повече разлика. За разлика от нашата група, те са установили по-малка разпространеност в по-късните етапи възрастови на болестта. От... Виждате разликата в възрастта след 95. Почти една от всеки две жени има вероятност да има сериозни познавателни а, препятствия, които могат да бъдат характеризирани като деменция. И сега към следващия слайд. Ако използваме тези данни, за да изчислим броя на хората, които страдат от деменция в Европа. Тук имам малка грешка, която съм допуснал. Става въпрос за 7,3 милиона, не за 7,4 милиона, но 7,3 милиона европейци живеят с деменция в Европа и тази цифра вероятно ще се отвои или дори отруи до 2050 година. Този айсберг съм включил тук като картина, защото ние виждаме малък брой сега, който предстои да се увеличи в бъдеще. Но също така искам да покажа това, което видяхме и във филма, че не само самите хора се влияят от тази болест. Тя също така много силно влияе на близките, на семейството. 21 септември миналата година комисарът Василио говори за много по-голям брой европейци, които се, на които се отразява това заболяване, ако вземем предвид не само официално диагностицираните, но и тези, които се грижат за тях и техните близки. Сигурен съм, че този слайд ще ви заинтересува като а, хора, които отговарят за създаването на политиката в тази област, разходите възлизат на 160 милиарда евро за 2008 година. 56% от тях са неинституционална грижа. Това изчислихме на основа на разходите на пациент на година. И ако можем да преминем към следващия екран. Това, което съм опитал да представя тук е защо смятаме, че дименцията трябва да е приоритет в Европа. Но също така съм се опитал да а, кажа, че ние споделяме този приоритет с Европейския парламент и Европейската комисия, но също и а, концентрацията върху работата по рано диагностициране и правата на пациентите. Така че, когато говорим за диагностицирането, Комисията иска да подобри раното диагностициране и а, през 2004 а, беше направено едно изследване, в което попитахме тези, които се грижат за а, страдащите, колко време отне от момента, в който регистрирахте първите симптоми до окончателната диагноза на лекарите за това, че човекът страда от Алцхаймер или друга форма на деменция. В Германия се оказва, че има най-кратък период 10 месеца от първото забелязване на симптомите, когато някой забелязва, че нещо не е наред с баща му или майка му, до диагнозата от лекаря. Това е най-добрата държава в тази в този тип изследване, но да речем във Франция това продължава две години, а в Единеното кралство 32 месеца от а, първия момент, в който се докладва някакъв симптом, до а, окончателната диагноза за деменция. Въздействието върху поемащите грижите. Това е изключително важно, колко време те трябва да отделят за, за тези грижи. Друго изследване, което беше а, осъществено от нас, ние попитахме грижащите се колко време всъщност отделят за, за тази грижа и разбира се, това зависи от етапа на а, заболяването и а, колкото по-напреднало е то, толкова по-голям е периодът необходим през ден в рамките на деня. 25% казват, че поне 10 а, часа на ден трябва да прекарват с заболелия по време на втория етап на болестта. Само за да са сигурни, че боледуващия няма да се нарани. Не става въпрос за интензивна грижа, но физическа необходимост от присъствие и невъзможност да се остави е, човекът с деменция сам. Разбира се, до 39% се повишават този период в следващия етап от болестта и дори до 50% повече от 10 часа грижа необходима в този етап. В същото изследване ние зададахме въпроса за а, услугите, които според тях а, биха помогнали на хората а, да, да из, предоставят тази грижа по-добре. Но като виждаме наистина тези резултати от миналия екран, когато става въпрос за 10, повече от 10 часа на ден, а, знаем, че това е много а, необходима услуга. А, малка част в някои страни, по-голяма част в други, са наясно за това, че съществуват такива грижи, които те могат да използват в своите страни. И така в Испания само 3% от предоставящите такива грижи бяха наясно за наличието на този род а, а, услуга, Respite Care, в тяхната държава. А, и това, че могат да оставят а, своите близки в дневен а, център, просто а, за да вземат а, няколко глътки въздух, докато а, някой друг се грижи за, за техните близки. И така, по правата на пациентите, следващата тема, ние зададахме въпроса, пациентът за когото се грижите, наясно ли е, че боледува от Алцхаймер или друг вид деменция? И вие виждате, че средно 64% е това ниво, но има доста голяма разлика. 80% в Шотландия отговарят, че пациентите действително са били наясно, но това ниво пада до 23% в Испания. И когато говорим за обмен на най-добри практики в областта на етиката, както предложи комисията, информацията за диагнозата е наистина фундаментално, основно право, ако искаме да разпространяваме а, това а, право на пациентите да се чувстват като а, човешки същества. И на тази а, първа степен хората трябва да са наясно с а, болестта, от която боледуват, защото това се отразява на техния живот не само в момента на диагностициране, но и до края на техния живот. През 2006 година нашата организация прие това, което ние наричаме Декларацията от Париж, където очертаваме редица приоритети в областта на общественото здраве, медицинските и научните приоритети, от грижата и социалните въпроси, етически и правни въпроси и асоциациите във връзка с Алцхаймер. Това, което презоваваме, европейските институции да направят е да препознаят дименцията като приоритет и да се разработят национални планове за действие, европейски програми, които да се осъществяват повече научна дейност, повече по-добро качество на научните проучвания и също така по- а, повече финансиране за а, изследванията в областта на дименциите. И ако разгледате тези ключови приоритети, които ние предлагаме да се променят, и ако сравним с това, което предлага комисията като инициативи, няма да се очудим, че като организация която представя, представлява пациентите и отдаващите ние, е, грижи, ние и цяло подкрепяме тази инициатива. Ние също така смятаме, че това ни дава една ясна рамка за действие в а, непосредствено бъдеще и разбира се, искаме да си сътрудничим толкова, колкото може повече. А, също беше споменато, разбира се, че комисията финансира взаимодействието и обмена на тези действия а, в а, Европейския съюз, също така и взаимодействието между гражданското общество и аутсхаймерските организации. Ето защо ние гледаме към институциите, Европейския парламент и Европейската комисия, за да може тази работа, която смятаме, че трябва да бъде свършена, за да се подкрепят тези хора като пациенти, като даващи грижи. А, и ние, разбира се, ще се включим много активно. Но едно последно послание иска да отправя към вас като една реакция в краткосрочен и средносрочен план и как по-добре да организираме нашето тясно взаимодействие по Алцхаймер и другите видове деменция, за да преразгледаме осмата рамкова програма за научни изследвания, така че тези две големи програми в Европейския съюз да имат своята ясна роля по отношение на Алцхаймер и деменциите, повече отколкото в миналото. В миналото нашите инициативи са били успешни и смятам, че можем да разчитаме на вашата група и този форум да предостави още по-сериозна подкрепа на нашата тема в бъдеще. Благодаря. Благодаря. И предлагам незабавно да продължим нататък, защото вече сме малко закъснели. А, и, и сега искам да ви представя господин Фрисони. Доктор Фрисони е заместник директор по научната част на Националния център за изследване на Алцбърща на Алцхаймер а, в Бреша, Италия. той ще дойде от тук да говори. Here, perhaps as well, the, the part of medical, the, the medical approach and the research approach on. Представя научно-изследователският и медицинският подход към болестта на Алцхаймер. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа, членове на Европейския парламент и на Европейската комисия, ще се опитам да ви представя какви са гледната точка на европейската клинична наука. Аз съм невролог, преглеждам пациенти, не претендирам, че това, което аз ще кажа, ще бъде същото, което който и да е друг е, учен в Европа ще ви каже, но подозирам, че това, което ще ви кажа, се споделя от е, голяма е, част от учените в Европа. So, if, I, if technology helps us, okay. No, please.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 Now, I will address... Ще се спра на няколко а, въпроса, но ще ви отнема малко време, за да ви кажа за най-новото в, в патофизиологията на болестта. Не всяка дименция е Алцхаймер, както, както все не всички видове рак са а, рак на жлезите, примерно. Ние мислим, струва ни се, че знаем какви са причините на, за Алцхаймер и най-малкото имаме някои насоки. И именно тази, тази работа очакваме да бъде в полза на пациентите. И надяваме се това да стане скоро време. Накрая ще се опитам да очертая главните области на изследване върху Алцхаймера в Европа от клинична гледна точка. Ще говоря за това как научните изследвания се превръщат в медицински грижи. Първо, какви са причините за Алцхаймера? Смятаме, че Алцхаймера – се дължи на това, защото в мозъка се натрупват токсични протеини. Това са така наречените бета-амилоиди, които се натрупват в мозъка в течение на дълги години. В течение на много години. Някои казват 10, някои смятат, че са 20 или дори 30 години. Значи това отравяне на мозъка не е, дава никакви симптоми в даден момент, примерно в този хипотетичен пациент, някъде около 85 та му година, се проявяват първите симптоми на увреждане на памета. Забравяне е нещо, което не се случва на всички ни. Забравяйте къде са ви ключовете, къде сте си паркирали колата и така нататък. Но това не е инвалидност. Хората продължават да си вършат работата, съвсем като нормални хора. След няколко години обаче, при по-нататъчното натрупване на токсичните протеини, хората развиват деменция, което вече е инвалидност. Те вече не могат да продължават да работят нормално или да живеят, изпълняват нормалните си ежедневни задължения. Тази част от област на дименцията е това, което обикновено а, това е а, значи това е а, забавянето между първите симптоми и диагнозията е твърде голямо. А, това не е разликата между невробиологичното начало на болестта, защото а, то е започнало много по-рано. Както може да видите тук, това е невропатологичната картина, как се разпространява увреждането. Тук виждаме невропатологичните увреждане. Както виждате, тук мозъкът вече е много натварен с бета-амелоид. И именно тук имаме традиционната диагноза на Алцхаймер, деменция, която дължи на Алцхаймер, на база на клиничната картина. Не са ни необходими някакви прекалено, кой знае колко сложни или скъпи инструменти, за да направим това. Симптомите в, в увреждането на паметта, но още преди да е настъпила инвалидност, мозъка все вече е доста силно отровен от токсични протеини и, защото съществува невробиологична история от постепенно отравяне с токсични, на мозъка с токсични протеини. Но, но на този етап ние смятаме сега, че вече би могли, могли да диагностицираме болестта чрез медицински е, е, имиджинг е, и биологични маркери. Все още не можем обаче да диагностицираме в, в, на етапа, когато няма още абсолютно никакви симптоми, но вървим нататък. А, какви са диагностичните маркери? Единият е атрофия. Атрофия на хипокампуса. Хипокампуса е малка мозъчна структура, малка като, колкото малкият е ми пръст, разположена дълбоко в мозъка, която, където е паметта, място на паметта. Може да се оцени липсата на неврони в тази структура, както и е, без магнитен резонанс, резонанс или някакъв друг е, начин на, на а, е, изобразяване на мозъка. Второ, метаболизмът. А, а, има области в мозъка, които не могат да метаболират 18F глюкоза. Третият маркер е химически, биохимически. Е, взимаме малка, е, малка проба от церебро, мозъчната, от мозъчно-гръбначната течност и изследваме и съответно наблюдаваме там съдържанието на протеините. И накрая пет скан, където се също наблюдава количеството на бета-амилоида. Това е пета е една много по-нова ядрена а, резонанс. И тук може да видим ясно как, как ясно се вижда как се диагностицира болестта. Защо е необходимо да поставим ранна диагноза? Очевидно, ние искаме да открием мозъка колкото може по-рано, и то когато а, е, се появяват най-първите симптоми на увреждане на а, е, паметта. Преди това, сега, сега не можем да го направим. След като откриеме заболелия е, и е, започнем лекарствена терапия, която може да спре или най-малкото да намали отлагането на бета-амилоиди в мозъка, е, както виждате, променя кривата на, прогре... на напредъка на болестта и а, а, а, оставяме в областта, където има увреждане на памета, но все още няма инвалидност. А това е научна, научна фантастика ли? Не, не е научна фантастика. Може би ще можем да изчистим целия мозък от бета-амилоид. Ето едно изследване, където се използва бапинеозимаб, това е ан, антитяло, и въздействието на активното вещество. Виждате, че намаляването на отлагането на бета-амилоида след лечението е много ясно. Тук е използвано плацебо, без активно вещество. И виждате, че просто бета-амилоида се е увеличил при контролната група, която е, е давано плацебо. За жалост тези е, пациенти, въпреки че сме отстранили бета-амилоида от мозъка, клиничните симптоми продължават е, да се задълбочават. Тогава е, на този етап може да отстраним бета-амилоида, но не може да спрем дегенерацията на невроните. Каква е, е картината с е, възможните медикаментозни лечения? Разработват се от редица на фирми, някои са в различни фази на клинични изпитания и те твърдят, че ще могат да модифицират развитието на болестта и евентуално те ще бъдат пуснати на пазара през следващите няколко години, ако се окажат ефективни. Как ние като изследователи успяваме да съберем тази информация е как сме натрупали тези знания. А това са така наречените многомодални изследвания. Какво значи? Взимат се голям брой пациенти, които нямат симптоми или имат съвсем а, а, слаби симптоми. А, а, правим се скан с магнитен, резонанс, пет скан или а, по друг начин. А, и а, е, ги проследяваме в известен, известен период от време 3, 4 до 5 години, колкото може по-дълго. Значи, това са многомодални, големи, серийни изследвания и както може да предположите, те са доста скъпи. Какво е положението на Европа в това отношение? Това са така надлъжни е, изследвания, голям брой са правени в целия свят, продължителни изследвания, както виждате в САЩ, така наречената инициатива за изследване на деменциите и болестта на Алцхаймер. В Европа има изследване на невромед, по-малко по обем, започнала от 2007 година. Има в Ирландия подобно изследвания. В Япония, в Япония също се води подобно изследване. Тоест Европа е един от участниците в тази вълна от научни изследвания, но натрупването на информация, набирането на данни, това е продължително изследване за набиране на данни за Алцхаймер. Но едно е Едно е да а, натруп, набереш, натрупваш информация, друго е да направиш изводи от натрупаните данни. Маркери за напредъка на болестта и по-добро разбиране на патофизиологията. Значи, за да направим изводи от натрупаните данни, не е необходима ни е научна инфраструктура. Научни са ни а, а, хранилища, в които да съхраняваме тази огром, това огромно количество информация и да извличаме от а, получените картини на мозъка съответната информация и да направим изводи. И накрая трябва да преведем, превърнем тези знания в клинична практика, която може да бъде от полза за болните. И когато става за привеждане на знанията в клинична практика, която да бъде от полза за пациента, стандартизацията, развитието на, разработването на процедури а, има ключово значение защо сме в състояние да, да, да слагаме диагноза на диабета, на а, рака на простатата и така нататък. Защото може да измерваме глицемията, примерно, създанието на глукоза в, в, в кръвта. А, дали в Швеция, в Польша или където и да е. Това е нещо, което трябва да можем да направим и в този, тези маркери. И именно това се опитваме да направим. Най-малкото в е, усилията на европейските учени, това е насоката, и на Американската асоциация за Алцхаймера. До тук добре, но може би трябва да е, видим на къде вървим. Е, Европа върви към създаване на инфраструктури, които да се използват от учените. Е, най-малкото две подобни инициативи има, чиято цел е разработването на глобална лаборатория за а, а, а, медицинско изобразяване. А учените е, искат да извлекат информацията от, от е, всички видове сканове е, и от картината, която са получили от тях. Европейската комисия се опитва да разработи глобална а, лаборатория за компютърна невро научни неврологични изследвания, което да се използва от тези, които работят, учени, които работят в Европа и в Северна Америка. В тази област Европа има водещо място. И така. В заключение, както сами може да прочетете, през последните 20 години научните изследвания върху Алсхармера, направиха гигантски крачки напред. И в момента се опитваме резултатите от тези изследвания да бъдат в полза на заболелите, особено чрез моите кентозно речение. Европейските учени сега насочат вниманието си към превръщането на натрупаните знания в медицински услуги. Европейските учени и агенциите, които ги финансират, трябва, може би, да се преустроят, за да позволят изпълнението на тези задачи и клиничните открития, разработването на големи, технически съвършени, продължителни, многомодални изследвания, като че ли се нуждаят от повече стимули. Благодаря. Доктор Фезони, много ви благодарим. Действително много интересно за някои от нас. Доста идеи а, нахвърляхте за това, което може да се направи в бъдеще. А, наистина подобно наказаното господин Пахи и господин Жорж. А сега ще чуем госпожа а, Ана Капуто, доктор Капуто идва от Международната психоаналитична асоциация. Имате думата, доктор Капута. Преди да премина към доклада си, бих желала да благодаря на госпожа Матиас, че ми предостави тази възможност да слушам много интересни доклади. На първо място обаче се радвам, защото много се радвам, че имам възможност да участвам тук, защото двама мои много близки приятели се разболяха от Алцхаймер и много често се налага да свързваме своята професионална дейност с личния си живот. Има още една причина, поради която бих желала да благодаря. Аз съм психоаналитик. Обикновено това се асоциира с една голяма стая, с кресло, и хората си представят един затворен в едно помещение специалист заедно с пациент, болен от Алцхаймер. В случай обаче не става дума само за този психоаналитичен аспект, но и за клинични изследвания – и има пряка връзка между мултиплената склероза, мускулната атрофия, Алцхаймер и работата на психоаналитика. И затова е много важно да се направи връзка между нещата. Ролята на роднините, ролята на медицинския персонал и пациента от трета страна. моят доклад се казва мястото на забравата между паметта и болестта. Духът има а, своят еквивалент в централната нервна система. Това е мястото, а, където а, настъпва забравянето. Знам, че психическия живот на хората има две различни функции – две различни нива съзнателното и подсъзнателното. Възприятието във времето е тясно свързано с функционирането и физиологията на мозъка, но има различен ритъм. Ритъмът на осъзнатото, на съзнателното и несъзнателното. В духа има една диалектика между а, спомена и забравянето. Забравянето е изчезването на спомена. Това не е частична амнезия, а погребване в подсъзнателното. Онова, което е преживяно, се погребва в подсъзнанието. Меандрите на паметта а, се скриват под покривалото на забравата. Още Платон е говорил за забравянето че а, мъдростта се покрива с а, вал, но не изчезва, не се заличава напълно. Фройд официално говори за механизма на забравянето и а, си задава въпроса защо изведнъж а, спомените на хората а, изпадат в забрава. Фройд се пита каква може да е причината, поради която пациентите забравят много факти от предишния си живот и отговорът му е следният. Всички неща, които са били забравени, са имали някакъв болезнен аспект за засегнатите лица. Те са били преживявани от тях като болезнени, като срамни и изобщо отрицателни. Тази травма обикновенно е в миналото, но тя дава своето отражение в настоящето. Забравянето е обратната страна на паметта. Един, много друг, един друг много важен аналитик е Вилфрид Биолетик, който, Вилфрид Бион, който е записал книгата за забравенето, зората на забравенето. човек не може да си представи бъдещето. Например, когато а, се свири а, инструмент или човек бяга в а, парка с, а, маратонки или а, си спомня ритъма на тангото, много често говорим за контакт с подсъзнателното в тези случаи и това е живот на границата между съзнателното и подсъзнателното много често в живота на тези хора присъстват фрагменти от паметта. Тук си спомням за продавача на лед, който е, е показан и неговата количка. Какво се случва, когато е, бъдещето и миналото са разрушени, когато е, настоящето е замръзнало? Е, е, времето става е, безсмислено, несъществено, часовете, дните е, се заличават, липсва история, нещата са свързани с момента, всичко е извън линейното време. Психическото съществуване надхвърля границите на живота и се прехвърля в вечността. При болестта има още един тип забравене. Това е окончателното забравене. когато лицето е забравило антогенезата си. Индивидът се превръща в заболяване и създава редундантно ехо. Първо се размиват аспектите на паметта, спомените от детството изпадат в забвение и а, се погребват в подсъзнателното. А, след това нещата изглеждат така, сякаш тази личност никога не е била родена. А, мозъкът не може вече да а, задържа спомени. По време на деменцията пациентът забравя кой е той всъщност. Забравя всичко. Има прекъсване между индивидуалното съзнание и външния свят. Оригиналната картина на паметта се превръща в малка мозайка където, която е съставена от малки елементи, съществуващи в рамка. В момента, в който рамката се разтвори, пъзълът на тази мозайка се разтваря и се разбива на хиляди фрагменти. Къде прекъсват а, размислите, надеждите, мечтите, проектите за бъдещето, решението на тази личност – ако то е диагностицирано като заболяло от Алцхаймер. Човек е принуден да живее с страх и дезориентация, се разпада в едно тяло, което анулира собствените си функции. Не можете вече да намерите никакъв спомен, губите своята идентичност, поемат ви роднините ви и те носят елементите на вашето съзнание в едно, в един съд. Е, спомените изчезват в нищото. Аз ги наричах като... Аз наричах тези хора съжители. Хора, които живеят в една и съща къща. Това е един човек или много. Това е неврологът, лекарят, физиотерапевтът, медицински обслужващ персонал. Това са все роднини, които живеят заедно с болното е, лице. Това е много демотивиращо. Собственият разказ, собствената история се прекъсва. И след това има връзка между пациента и живота, инвалидността, зависимостта от контекста, е, прекр... прекъсва, изчезва. И това продължава, докато пациентът вече не е в състояние да разпознава собствените си близки. Какво се случва в този момент след диагнозата? Емотивната, емоционалната амбивалентност и връзката с околните чрез чувствата вече не е възможна. Тази емоционална а, амбивалентност е свързана а, с една а, двустранност, с а, несигурност. А, тази личност вече не може да изразява чувства, не може да обича, не може да мрази. А, отношение, в това отношение настъпва двузначност. Времето се върти около една и съща точка. Няма спомени. Затова личността се върти в кръг емоционалната а, двузначност а, при лицето води до един токсичен облак. Съжителите смятат, че това е а, пилене на време. това лице обикновено е агресивно. Амбивалентността на съжителите трябва да се отдели от тази а, многозначност. Какви правила има за съжителите? Ако деменцията продължи да се развива, много често настъпват много тежки моменти, а съжителят или съжителите не ги осъзнават. След това се стига до е, моменти на отчуждаване. Правят се опити е, да се потиснат чувствата и емоциите и тогава се стига до една е, двузначност и този двузначен, разколебан, непознат е, изпада в една а, е, история. А, е, децата а, обикновено са част от бивш спомен, а, който е изчезнал. Кой ще възприеме а, говора на сина, когато майката не разпознава? Става дума за тези фрагменти, между които липсва приемственост и всичко изпада в забвение. Когато човекът умре, това е смърт, която вече е осъществена в възприятието и сърцето на децата. и за да се разбере по-добре, за да се намери подход, разбиране към тази а, амбивалентност, където вече не може да се осъществи това емоционално обвързване с, с болния. Желава да, обяс... да дам няколко обяснения по филма. За съжаление, аз нямах възможност, не съм имала възможност да видя този филм който бе показан от части днес тук от 2008 година. Това е Ирис, Айрис Мърдок, всъщност. Тя а, при нея бе диагностициран Алцхаймер през 1997 година. А, известно време по-късно тя публикува своя книга. Това е една много жива а, жена, участвала в множество конференции, която говори за значението на образованието и е, обичта. Наскоро обаче тя се разболя от Алцхаймер. Жена, която винаги е била много независима, самостоятелна, вече не разбира собствения си свят, е, окръжението си, настоящето. И това е много добре отразено в този филм. Ние изживяхме тази драма на Айрис това е нейният партньор Джон след 26 години брак с една брилянтна жена. Той живее с този нейн свят и се пита защо се стига до това. Той изпитва гняв, ярост. Изведнъж се появяват такива пристъпи на агресия и гняв. И човек иска да се отдалечи от пациента но Джон си спомня. В филма има пресичане на времевите хоризонти. Времето, което Айрис изживява, се превръща в настояще. Джон се слива с действителността на Айрис неговата къща вече е мръсна, книгите. не се връщат, не се подреждат, те са мръсни, разпиляни са по стълбите. Това са вече трохи от едно съществуване. Това не е истинско съществуване. Джон е отдаден, безусловно отдаден на съпругата си и тъжи за нея. Тъгува а, за жената, която е познавал. След смъртта и той ще напише две книги за личността на тази жена. Другият филм, в който се вижда подобна връзка, разкрива а, двузначността, която се овладява. Там се показва една втора сцена в Венеция. това не е а, взаимоотношение на а, така, искрената, честната любов, но героинята а, също живее с пациент, заболял от Алцхаймер. И сега накратко моите заключения. Важно е да се формулира предложение по отношение на това, което казах. Та моите заключения са следните. В ежедневието, когато има трудности, е необходимо да се вземат отговорни решения и същественото е, че яростта, презрението биват спирани. Трябва да се спират. Необходимо е, е лицето да се доведе до болката, до загубата, да се осмислят нещата, да се придаде смисъл на преживяната загуба. Бих желала да цитирам един пациент, който бе на психоанализа при мен. Той бе загубил своя баща от сърдечен инфаркт и просто не съумяваше да преодолее скръпта си от това, че а, майка му е болна от Алцхаймер. Той не придружава баща си, а, а, не го изпраща на гробището, не отива на погребението на майка си, не може да а, плаче, е, обикаля града, става свидетел на е, заболяването на майка си, влушаването на състоянието и това, че тя вече не го разпознава от един момент нататък. И в този момент той казва, майко, знаеш ли, че татко почина? Казвайки това, той разбира, че той всъщност вече е поел и мъката за майката. Той е благодарен, че майката се е превърнала в важен а, образ. Затова аз подчертавам, че а, това преработване на мъката за всички участници, които са свидетели на тази болест е много важна ситуация, защото в е, е, съответната личност се поражда чувство на благодарност в рамките на една ситуация, която е парализираща. Как може да се постигне това? Не само чрез личен анализ, чрез анализ на личността. Ние е, Европейския съюз състои от 27 държави членки. Има различни неврологични клиники, извършват се различни изследвания. Според мен, те трябва да обединят усилията си, да се обединят в група за взаимопомощ, да се включат психоаналитици, да се включат наблюдатели – така че паметта да се превърне в дневник. Председателката прекъсва ораторката. Доктор Капуто, and, Uh, uh, Благодаря, доктор Капуто, за вашата интересна презентация от психоаналитична гледна точка, но трябваше да ви притисна малко, тъй като много закъсняваме с нашата програма. Много беше интересно, но по-дълго, отколкото очаквахме. За това без забавене давам думата на професор доктор Ларсо Волунд. Той е е а, професор в Института Каолинска в Швеция. Благодаря. Първо, а, бих искал да благодаря за поканата да дойда във вашата комисия, за да говоря пред вас. Ще обсъдя някои от абсек, а, аспектите на поведенческите и психиатрическите симптоми в деменцията, ППСД които в крайна сметка се отразяват на предоставящите грижи за болните от деменция. ППСД е нещо, което виждаме във всеки страдащ от деменция. Симптоми, които не са когнитивни. Не става въпрос за нарушение на паметта при ППСД. Но тези симптоми са изключително стресиращи както за самите пациенти, така и за отдаващите грижи за тях. Проблемът проистича от нарушението на мозъка и неговите дисфункции, но са, сами по себе си те, това не са причини на симптомите. И когато се замислим за, за първопричините, става въпрос за взаимодействието между пациентите и физиологичната среда, в която се намират, начина по който те тълкуват света около тях. Това е, което предизвиква този род симптоми – ППСД. Пример за ППСД е депресията. Тя обикновено е в край, първоначалните симптоми, също халюцинации, делюзии, агресивно поведение, също когато ам, пациентите се шляят и губят в продължение на часове, нарушение на съня, тревожност и апатия. Някои от тях не предизвикват чак такъв стрес, а други изключително високи нива на стрес предизвикват. следващия екран виждаме е една визуализация на историята, процеса на заболяването в период на 5, 10 или 15 години. В ляво виждаме ранните етапи. Имаме депресия и тревожност. В средата имаме делюзии, халюцинации и най-накрая са по-стресиращите симптоми, като агресивност и е, губене на пациентите. Въпросът е как да лекуваме тези симптоми. Когато започнах работата си като лекар в гериатричната медицина, имаше само един единствен вид лечение фармакологичното. Сега гледаме по друг начин на този въпрос. Опитваме се да видим какви са първопричините на тези симптоми и да отложим фармакологичното третиране. Какво има в физиологическата среда, което ам, отключва тези симптоми? Освен фармакологичните а, лечения, имаме различни предложения в най-различни области. след като опитаме всички тези варианти и претърпим на успех, чак тогава прибягваме до фармакологични. Новите шведски насоки за лечение на хора страдащи от а, деменция, както и в Обединеното кралство, се на стоява, че нефармакологичните лечения трябва да са първите, които, към които прибягваме. Фармакологичното лечение, например, в, а, с а, халоперидон, е област, в която се извършват все още а, изследвания, също така и за а, други видове инхибитори. В това отношение са необходими още изследвания, за да можем да преценим кое е подходящо и кое не. Едно систематично изследване беше публикувано наскоро, което разглежда този въпрос. Там се оценяваха различните публикации на свързани с нефармакологичните лечения. Там имаше 179 различни аспекти на, на този начин на лечение, с светлина, с аромати, също така образование в психологическа гледна точка, групи за подкрепа и така нататък, възможност за услуги за отдаващите грижи, които им дават възможност да понижат своя стрес. И така, загрижищете се за болните от а, а, деменция, времето, което те отделят за а, грижи, се увеличава схода на болестта. А, също така виждаме много добри резултати, които се използват а, нефармакологични лечения. Доста голям брой интервенции а, са изследвани, които нямат никакъв ефект и причината на липсата на въздействие а, се отдава на а, липсата и на добро а, изследване в съответната област. Ако а, се обърнем към стреса, който преживяват а, грижащите се, това е изключително а, важна област, а, която често подценяваме. Знаем, че хората, които се грижат за свои роднини, болни от някакъв вид деменция, имат много по-висока смъртност, повече случаи на депресия, тревожност, инсомния и свързани с стреса, соматични заболявания. И това, което знаем е, че има начини да се подпомогнат, най-вече услугите според които те могат да оставят своите близки, за които се грижат в различни дневни центрове, макар и за няколко часа и за кратък период от време. има един алианс, който може да разгледате неговия интернет сайт. Там научаваме колко много време отделят на близките си, грижите се за тях, особено що се отнася до деменция. Например, ако имате по-напреднала фаза на деменция, може да прекарате до 46 часа на седмица в грижи. Как се отразява това на здравето на грижещите си? Повишава се а, кръвното налягане, нивата на инсулин, вероятността за сърдечно-съдови заболявания и с 60% по-висока смъртност има при тях. Ако сравним различните грижещи се знаем, че тези, които отдават грижи на деменция, на болни от деменция, голяма част от тях страдат от депресия и други емоционални стресови болести. Един пример за изследване на интервенциите което е проведено с 229 грижите се. Те са имали 6 сесии с съвети, терапевтични сесии и това води до намаляване на депресивните симптоми. Така че със сигурност знаем, че ако се грижим за тези, които отдават грижи, това ще има добър резултат. И накрая, какво да кажем за превенцията? Както и господин Фрисони а, каза, има много усилия в фармакологичните а, грижи а, и а, порив да се открие а, фармакологично решение. Но трябва също така да помислим и как може да пер, а, предотвратим тази болест. А, епидемиологичните изследвания показват, че лица с а, а, хранителен режим, богат на рибни продукти, имат по-занижен риск от а, Алцхаймер а, като деменция. При тези лица, които имаха по-малки симптоми във връзка с загуба на паметта, видяхме доста ясно изразено подобрение, когато използвахме такава диета, богата на масни киселини от типа омега-3. Но става въпрос за много ранна фаза на болестта и а, третиране в а, продължение на две години с един коктейл, който е богат на масни киселини от типа омега-3. Тук можем да прескочим следващата част и преминаваме към заключенията. Знаем, че ППСД като симптоми са много а, разпространени при пациентите с а, деменция и това а, предизвиква много високи нива на стрес, не само при заболелите, но и тези, които се грижат от тях. Много научни изследвания са необходими, за да намерим най- ефективните начини, защото нали, е, наистина бихме искали да не прибягваме до лекарства. А, голям е рискът а, както по отношение на психиатричните, така и по отношение на соматичните заболявания. Трябва да търсим новите методи, така и да насочваме ресурсите към по-ефективен тип интервенция. Също така, разследванията са изследванията са много важни в ранната степен, така че да можем да преди, предприемем действия свързани с превенцията. Благодаря ви. much, Благодаря, професор Валунд. И сега ще имаме възможност да обсъдим всички тези въпроси. Ще дам думата за въпроси и след това за отговори. Ще дам думата на тези, които са се записали. След това, ако има време, ще се върнем към доклада на госпожа Матиас. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка но може, моля ви, отправя въпросите си към членовете на панела, а не коментирайте доклада. Всички, които задават въпроси, моля, казвайте към кого е отправен въпросът. Аз искам да говоря за общото планиране на научно-изследователската дейност. Не бях в началото тук, но искам да благодаря на докладчика за организирането на този семинар. и Искам да благодаря на всички, които представиха много интересни доклади. Не можах да изслушам това, което казаха представителите на комисията. И ме интересува какво се прави за общото организиране на научно-изследователската работа, защото ми се струва това е най-важното, което може да направим, за да се борим с Алцхаймера. Искам да попитам какъв е размера на средствата, които ще се отпуснат. Прекъсна прекъсна председателката. Значи, не може да ви дам дума за толкова дълго исках да помоля представителите на Европейската комисия да ми кажат какво, какъв е приносът е, на комисията в тази научно-изследователска програма. Знам, че комисията участва на ниво на секретарята, но искам да знам какъв е приносът и в финансирането на програмата за научни изследвания. Аз самата ще, веднага ще отговоря на въпроса, защото видях, че господин Фархи трябваше да си тръгне още, той изясни тези въпроси още в самото начало. и е, съм госпожа Сантонеско ще получи изказването на господин Фархи и ще, там ще намери отговора на зададения въпрос. А сега господин Жуван. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Мисля, че те са към господин Фрасони. А, първо, а, а, очевидно е необходимо е по-нататъчно финансиране на научно-изследователската работа, но не, не мислите ли, а, че а, европейските научни изследвания преди всичко трябва да са по-малко фрагментирани и различните е, специалисти, които работят в областта на Алхам, Алхаме, трябва да обединят усилията си. Биохимиците, е, специалистите по е, медицинските Euh, géographiquement et entre les spécialités. première, question et deux Това беше първия ми въпрос. Всичките би трябвало да работят а, заедно. Как, как може да се постигне това? Второ, във връзка с бета-амелоида. при сегашното състояние на научните знания нямате ли впечат... впечатлението, че този протеин всъщност е по-скоро симптом на заболяването, а не е негова причина. Малко е, съм очуден от това, което вие ни казахте, пък и в друга литература. Е, е, оказа се, че при намаляване на амилоидните плаки не се е получило подобрение в състоянието на, на пациента. А, а, а, примерно, както в един на трак, който повръща, ако, ако се намали повръщането, това не значи, че той в какъв начин е, какъв начин е излекуван. Но, благодаря. А, но може ли... А, имаме още един а, въпрос е, и след това ще ви помоля да отговорите. Въпросът към последният, който говореше, става дума за превенцията. Говорихте за храната и нейното влияние. Как изследвате това влияние, това въздействие? И може ли да се подкрепи с факти? А, дали става дума за да, така, широко изследвана практика или, или нещо ново? А, защото промената на хранителните навици е нещо, което не е особено трудно. Благодаря, Линда. А, Фредерик Гейс. Благодаря, госпожо председател. Три малки въпроса. Във връзка и с това, което господин Живен повдигна, допълнителната, добавената стоеност, която търсиме. И към, искам да задам въпроси и към господин Фрисони. Мислите ли, господин професори, че, професори, че научите изследвания до сега, резултатите са задоволителни? и дали Европа а, трябва като че ли да направи повече, да се даде така по-голям шанс в това отношение. Дали не трябва за да, да, да стане това да се е, разнообрази, е, разнообразят изследванията, да се реши техния обхват. Не съм е, лекар, е, така че е, не мога да задам специализиран въпрос, но оставам с впечатлението, че от научната литература, че главното внимание се отделя на тези амилоидни плаки. Не трябва ли да се разшири обхвата на научните изследвания? Другия ми въпрос е във връзка с а, омега-3, но имам и въпрос във връзка с а, тютюна. Има едно а, наскоро публикувано финландско изследване, където се твърди, че е, съществува връзка между онези, които пушат и то пушат така по голям брой цигари на ден и а, Алцхаймера. Не виждам други въпроси, така че ще дам думата за отговори. Кой ще дойде? Първо ще отговаря. Първо доктор Фасони. Uh, that... Благодаря за зададените въпроси. Те ще ми позволят а, да разкажа малко повече, а, тъй като беше ограничено първо времето. А, фрагментацията, разпокъсаността на европейския научен, научно усилие, това е така, вижда се. Това е причината комисията да започне тази програма за съвместно действие. Според мен, за да помогнем на учените да хармонизират работата, която се върши в Европа, трябва да имаме една амбициозна програма, амбициозен проект. Учените трябва да имат ясно изразено име, амбициозен проект. В Съединените щати, съжалявам, че трябва да ви припомням непрекъснато какво се случва там, но работим в един глобален сценарий, на една глобална сцена, така че няма как да не вземем преди това, което се случва на други места. В Съединените щати успяха да разработят много сериозен проект и започват с проблема с паметта а сега започват много амбициозен проект а, в а, фазата преди симптомите. А ние в Европа изоставаме. Европа трябва да очертае собственото пространство в а, научния подход. Това е свързано и с въпроса на другата дама. Съжалявам, че не мога да си спомня точното име. Европа наистина трябва да очертае своя собствена област на научни изследвания – и аз смятам, че сега, към момента, може би трябва да се насочим към инфраструктурата, изграждането на инфраструктура за научни изследвания. Това е нишата в глобалния сценарий, а, областта, в която на други места не се отделят достатъчно средства, няма достатъчно интерес. Това е а, посоката, в която можем ние в Европа да посветим нашите усилия сега. Разбира се, и в бъдеще можем да а, помислим за нещо друго. Що се отнася до ролята на амилоидите? Не можах да ви разкажа а, точно за дебата между амилоидите и Тао. споменах и двете. Не мога да навлязна в твърде големи подробности, тъй като не съм микробиолог. Но има много а, сериозно съгласие сред учените, че амилоида е на първо място. И а, невродегенерацията идва в следващия етап. Това, което не знаем е какво стои между амилоидните плаки и дегенерацията. Ние знаем обаче, че едното се случва в едни области на мозъка, другото в други. Не знаем защо. Това обаче не означава, че амилоида е само симптом на заболяването. Тук обаче преминаваме към един научен дебат и тук не искаме да продължим. Добре, тогава ще спра до тук. Благодаря ви много, господин Фрисони. Сега ще помоля задалия този въпрос, след това да продължите двустранно а, този дебат. А сега давам думата на професор Ваунт и другите от панела, които искат да се включат. Ние а, трябва да се справим с а, малкото оставащо време. Сега, първо по въпросът за превенцията. Даните, които а, стоят за този проект, са доста нови Епидемиологичните изследвания отнемат 10-15 години, за да могат да се извлечат знанията от тях, дали има нещо полезно в тях, както, например, повишеното съдържание на рибни продукти в диетата и в хранителния режим. Сега те, пълно, те първо започнаха първите изпитания, клинични изпитания, и тъй като те са изключително скъпи, много нови, малко компании ги подкрепят. И това е нещо, което ние като учени трябва да да боравим с него по някакъв начин. Има витамини, какво лошо има в витамините, но а, важното е да започнем много рано, още преди сериозните симптоми. След това няма смисъл. Въпросът за тютюнопушенето, дали е вредно? Да, вредно е. Има повече изследвания, които показват, че тютюнопушенето е вредно и повишава симптомите на деменция. И в тези изследвания също вероятно могат да се определят рискови групи, особено при много а, сериозното тютюнопушене. пушене. Това е което знаем до момента. Идентифицирането на рисковите групи също е от голяма важност. Благодаря, господин Валон. Е, професор Валунд, е, накратко давам думата на другия оратор. Жан Жорж. Координацията е, на усилията за изследвания. наистина не става въпрос само за повече научни изследвания, става въпрос за по-добре координирани научни изследвания. Първото усилие в програмата за съвместни усилия е да очертаем графически, да създадем една карта на всички изследвания, които се осъществяват на национално ниво. Това е процес, който тече вече 6 минути 6 е, месеца, извинете, и все още нямаме пълноценен отговор. Тоест има такава потребност за по-добра координация на различните усилия в научен план, които се осъществяват. Не трябва обаче само медицински изследвания да разгледаме. Да разглеждаме. Ние като асоциация в областта на Алцхаймера, ние се надяваме един ден да, а, да се намери начин за превенция и предотвратяване на Алцхаймер, но през цялото това време ние трябва да се грижим и за начина по който се предоставят грижи за болните, за тези, които отдават грижи на заболелите от деменция. Това е а, голяма област, която има какво да направим. А, а, аз представям, представлявам пациентите и семействата им. А, но до сега ние не получаваме достатъчно много помощ, поне не толкова, колкото ни е необходима. това, което чухме за научните изследвания, особено психосоциалните изследвания, е особено интересно, но струва ми се, а, че има още нещо важно – ако, макар и човек да е болен от Алцхаймер, той си остава човек и до края на живота си. А, а, обича и може да бъде обичан. Макар и по други начини да се изразяват тези чувства. И, и искам а, да а, кажа, че а, трябва да дадем дължината на онези, които се грижат за болните. А, самоотвержено. Благодаря много, Сабин. Сега господин Фахи е тук, върна се в залата. Искам да му дам за кратко думата, за да може да отговори на въпроса на госпожа Антонеско. Ако искате да отговорите, ако обичате в не повече от две минути обаче. Благодаря, госпожо председател. Както знаете, ние не сме толкова много, които работим в областта на здраве, здравните въпроси и затова трябва да прескачаме от едно място на друго. въпросът беше за обхвата на изследванията. Дали не трябва да го разширим? Мисля, че в комисията ние обикновено обръщаме главно внимание на това, което смятаме, че най-много заслужава вниманието. Ни. но през последните години се налага мнението, че трябва да предприемем холистичен подход. Отделните научни изследвания трябва да разглеждаме в светлината на тяхното цялостно значение за всички страни на човешкото здраве. Значи става дума, че а, не е достатъчно да гледаме отделни а, терапевтични методи, да видим как те работят, а, как а, а, в тях участват всички, които а, е, са ангажирани. И а, е, искам пак да се върна на инициативата а, е, да помогнем на застаряващите. Може би тук ще говоря в, за нещо, което не е точно в а, обхвата на моите задължения. А, но мисля, че се струва у нези, които очакват, участват в днешния семинар, да следят е, как се развива тази инициатива. Е, тя все още е в процес на развитие, в процес на консултации, но тя е една така от е, водещите, от флагманските инициативи на колегията на комисарите. Въпрос е, значи, нещата да се правят новаторския. Това е именно новаторски, новаторски подход към застаряващите. Благодаря, господин Фархи. Очевидно необходима е подкрепа и сигурен съм, че докладчика и докладчиците в сянка ще се погрижат това да бъде категорично отразено в доклада. И сега трябва да минем към втората част, към третата част на днешната работа, където евродепутати ще говорят за дименсията, т.е. аз си давам думата, ще се опитам да бъда кратка, защото нямаме много време и не ми се иска да изпадам в прекалена емоционалност. Занимавал съм се с политиката в областта на здравеопазването през 21-та години, които съм в политиката, но тя не е била така близко до сърцето ми, както примерно за, да, за, за защитата на потребителите. Винаги съм а, а, ми е било а, а, по-интересно да се занимавам с болестите, които, на които не се обръща особено голямо внимание. Някои а, а, а, психиатрични заболявания, например. А, преди няколко години загубих баща си, който умря от рак на белия дроб. А, майка ми продължи да живее. Тя беше в много добро физическо състояние умря в края на януари на 7 тази година, на 79 години, все още в добро физическо състояние. Но някакси беше странна и не можех да си обясна защо е толкова странна. Почна да си представя, че живее сама. Аз винаги казвах, когато не можеш да намериш нещо, това не значи, че някой ти го е взел, но но тя не искаше да говорим за това. И а, до, до края, а, значи, едва преди година, година и половина разбрах, че тя има някаква форма на деменция, а, докато а, а, бъде поставена диагнозата в Германия, която в. А, Тим ти говори по този въпрос, Жан, но в нашия случай беше различно положение. Тя винаги искаше да скрие това, че е заболяла. Тя казваше, буря бушува в главата ми, не знам какво става. И най... А, важното беше, искаме да разберем дали няма мозъчен тумор. Направиха искани, но лекаря е каза, не, нямате тумор. И е, тя беше много облегчена, много се зарадва. Каза, а, Значи съм здрава, съвсем здрава. Това е чудесно. Тя не искаше. когато е се прегледа на, при специалист, не се каза, че част от мозъка е атрофирана и това влияе върху нейното поведение. Неврологът каза, че каквото и да взима, няма, може да ги взима лекарствата, ако иска да взима лекарства, но това няма да промени нещо особено. трябваше да сменим ключалката на входната врата на четири пъти, защото не знаеше, губеше ключовете. Четири пъти сменяхме ключалката. Тя беше на 78, но изглеждаше на 65. жива, силна, отлична физическа кондиция. но забелязвах, че с нея ставаше е, нещо ужасно, когато разбрави рождения ми ден, не ми се обади. И аз не ми се обадих да й напомня, да кажа имам рожден ден. Но тогава <clears throat> разбрах, че е, с нея става нещо на, е, о, ужасно. Не всичко от това, което доктор Капуто каза, е, бяха за мен достатъчно разбираеми, така прекалено психоаналитично беше изказването, обаче а, това, когато загубите някого, когато знаете, че някой е жив, но вече губите това, което сте имали като общ живот. Може да бъдете колкото искате образован, може да знаете колкото искате, а, но това не е по-малко болезнено поради всичко това. И като сравнително добре образован човек, трябва да кажа, че пак не знаех а, как да се справя с положението. Чудих се кого, на кого да се обадя, към кого да се обърна за помощ. А, за да може да се диагностицират най-първите симптоми, но ние не знаехме какви са тези симптоми забравяме имена, всички забравяме имена. Понякога казвате какво трябваше да направя с GSM-а си. Някои функционални трудности, когато изпитваме, всеки казва, ами идете да се прегледате дали не съм болен, дали нямам рак, е, мислят хората. Или, примерно, хората знаят как да реагират, ако имат сърдечно заболяване или инфаркт. Но хората не знаят какво да правят, когато се сблъскат с първите симптоми на деменцията. Не само необходими са по-широки изследвания, както каза госпожа Антонеско, но Алцхаймер Европа, Лигата за Алцхаймер, Форума за Алцхаймер и така нататък, трябва да се опитат да осведомят, осведомят хората, че съществуват възможности за а, лечение. И а, ако не могат а, да получат лечение там, където живеят, могат да отидат било в е, Северна Италия, било в Швеция. И това е един от ключовите въпроси, на който трябва да обърнем внимание. Трябва да образоваме широката общественост за това какви са симптомите, какви са първите симптоми. В, случая с моето семейство това не би било от полза, майка ми не е умря от деменция. деменция. Тя беше а, в болница, пред, в болница а, умрява от някаква функционален проблем, който би могъл да се преодолее, не е имало кой да й помогне в момента. Но тя не може да си спомни, че баща ми вече не беше жив. Процесът се развиваше много бързо. Едно... To help those people who recognize that somebody happens with them. Но дори в последните дни на живота й, както казах, не си спомняше myself, but not always immediately when I called her and somebody would give her the telephone. А, не си спомняше рождения ми ден. Понякога на телефона някой питаше за дъщеря и е, тя не беше, не знаеше, че аз съм там, но след това веднага се сещаше, когато я обяснявах, защото познаваше гласа ми. Живота и много бързо се промени радикално. Но до последния си ден тя съзнаваше, че с нея се случва нещо и а, това плачеше. И, и пак ще кажа, хората трябва да знаят каква диагноза им е поставена, но трябва да знаят, че може да им се помогне. Е, това е една от, е, така, една от, е, едно от основанията за този семинар. Много се радвам, че можахме да го проведем. Разправих и моята история, но не защото е моя история, защото тя не е нещо особено. Милиони преживават нещо подобно. А това не се случва само в, в периферията на Европейския съюз, случва се навсякъде. И надявам се, че ще успеем да изпратим един така категоричен сигнал до Европейската комисия, че помощта, която е на разположение, трябва да се използва, че ние искаме да използваме. И накрая имаме едно свидетелство, видеосвидетелство. Тук много ще бъдат хора, ще бъдат разочаровани, защото може би мислят, че Жозе Мориньо е, ще бъде тук. Трябваше, може би, да ги насърча от начало. Ще да има повече присъстващи. А, но сега ще видим видеото с него. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer e outras demências está para além dos.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 os familiares e todos aqueles que lhes são queridos. However you have done that, Marisa, um, that will create a lot of support. That is very, very... Това, което си направила Мариса, ще създаде много сериозна подкрепа и сега да приключим официалната част от а, нашия семинар с тази част а, и дадем думата на докладчика. Мариса, имаш думата. Благодаря. Бих искала да благодаря на всички прекрасни оратори, да отправя благодарности на въпросите, на които отговориха. Нямаме много време за обмен на мнения но няколко основни е, момента, на които искам да се спра. Знаете много добре за какво говоря, тъй като познавате доклада. Затова ще изброя основните е, моменти в него и ако съм пропуснала нещо, ще не разберете, че се дължи на липсата на време. Имаме обща стратегия трябва да подадем предложение за изменения, да работим върху тях. Това, което искам сега да кажа, е, че разбира се, подкрепям четирите цели на комисията, особено раното диагностициране и превенцията, но смятам, че трябва много сериозно усилие да направим а, заедно с а, всички останали държави членки да работим по националните планове за действие. Други моменти в доклада има, които, с които разбира се сте запознати. Научни изследвания, здравеопазване, обучение за професионалистите, които се занимават с, в тази област, подкрепа за семействата, предоставяне на услуги с еднакъв достъп а, за всички страдащи от а, болестта. Също така, достоинството на пациентите, защитата на достоинството на пациентите е много важен момент. По всички тези области вие можете да допринесете, да подобрим доклада и разбира се ще имаме и още заседания, докато настъпи момента за гласуване. Да, колегите са чели доклада, за това давам думата на докладчите в сянка за по минута и половина. А, освен ако Мариса не иска това да стане в края, нека ви информирам. Можем да отложим гласуването за пленарна сесия, което не е добре за комисията и да нямаме възможност за две обсъждания, а да гласувате на срещата на докладчиците в Сянка, но сега давам думата на а, госпожа Антонеско. Искам да поздравя докладчиците, докладчика за а, работата свършена по този доклад. най-главните пунктове, които искам да засегна в моите изменения. Само тях ще спомена, тъй като нямаме никакво време. Преди всичко настоявам общественото мнение да бъде запознато с най-последните постижения на научните изследвания. Чухме, че вероятно тютюнът е, има отрицателно въздействие върху хода на заболяването. Чухме също така, че консумацията на риба може да има благотворно въздействие. Мисля, че трябва да говорим повече за това, което научните изследвания са установили, за да уведомим общественото мнение за тези постижения. Искам също така да спомена че, специално, че е необходим мултидисциплинарен подход. Както в на медицинските изследвания, така и в социалните изследвания. Научните знания трябва да бъдат превърнати в клинична практика. Това има а, огромно значение. Ние в а, докладчиците в Сянка ще продължим да работим и трябва да кажа, че ще подкрепя доклада в на зала, дано това да стане колкото може по-бързо. Сега а, а, думата на либералите, за Чалдес. Госпожа Чалдес не е тук. Трябваше да се си отиде вкъщи, аз ще говоря вместо нея. Мисля, че имахме една чудесна заседание тази сутрин. Жалко, че толкова малко хора присъстваха. Защото това е въпрос, който засяга всички ни а, рано или късно. Мисля, че трябва абсолютно да подкрепим усилията на комисията. И когато прочетах твоя доклад, Мариса, мисля, че той е много добър. Какво трябва да поискаме от страните членки? Това, което искаме от тях, трябва да се опитаме да направим и тук, а, в Европа. искаме да видим какво всъщност може да постигнем по време на мандата на този парламент и върху това трябва да се съточим вниманието си. Едно изменение, което искам да направя, се отнася до въпросът за оказване на подкрепа за научните изследвания в областта на диетологията. тук няма нужда от някакви скъпи лекарства е, може да се постигнат резултати с много малко средства от полза за всички. И е, господин Чилдес искаше да спомена е, въпроса за уреждането на въпросите на живота и наследството при живе предварително. Много пъти да кажем, се налага един възрастен роднина да отиде да, да се бъдат грижат за него от една страна в друга. И всичко това има голямо значение за грижата за тези, които са болни от Алцхаймер или деменция. Благодаря, Линда. Сега Фредерик Рис. Благодаря. А, а, мисля, че а, си, си, струваше а, а, да присъства човек тази сутрин. Интересно, обогатяващо а, беше всичко, което чухме. Искам да благодаря на всички а, лектори тази сутрин. Сега съвсем набързо. А, тъй като ще имаме възможност да обсъждаме тези въпроси с госпожа Матиас а, още един път. А, ние като а, либерали ще посочим това, което е най-важно за нас. Но сега искам да спомена само, че европейската добавена стойност е нещо, което не трябва да забравяме. Има няколко пунктове, четвърти и пети, които биха изисквали по- добро сътрудничество, по-добра координация между страните членки и специално отделение трябва да се постави върху научното изследване на Алцхаймера и другите дегенеративни заболявания. Исках да задам някои въпроси към комисията, но ще го направя в двустранен мащаб. Стана комисарът, спомена няколко проекта, които са вече в ход в областта на научните изследвания. Бих искала да знам какви са резултатите и какви са резултатите от предишните рамкови програми, но ще се върна към това. Едно малко съмнение имам по един въпрос. Там където ставаше дума за амелоидните плаки, като, като че ли е единствена причина за болестта на Алцхаймер. Ние всички е, се вслушаме в мнението на експертите и ми се струва, че тук може малко да се внесе някоя корекция. И различните асоциации, различните организации, които извършват научни изследвания, всичко това може да се включва. Това са пунктове 10, 11 и прочие в доклада, както и господин професора ни каза, до каква степен а, тези при, въпроси са приоритетни. И накрая, може би, трябва да се добави абсолютната необходимост от създаване на а, центрове а, на така, най- високите научни постижения в Европа. За жалост, докладчика Всянка от името на зелените трябваше да напусне. Сега на господин Живен ще дам думата, но за една минута. Една минута наистина. Благодаря за една минута. Мисля, че докладът може да се допълни с някои пунктове. Не трябва да се забравя, които заболяват млади. Не трябва да се мисли, че всички, които боледуват от Алцхаймер, са непременно възрастни хора. А второ, медико-социалните мерки. Основен е въпросът за това да може да се грижат за болните, в близките им в къщи, в дома им. Въпросът с научните изследвания, разбира се, е много важен. Не трябва обаче да хвърляме всички сили в някоя определена насока. Трябва по-широк обхват на научните изследвания. И също много голямо значение в това отношение в връзка с финансирането има връзката между частните а, и обществените средства. Очевидно, те първа ще има да се водят дебати по отношение на етичните аспекти на заболяването. Моля ви, внесете изменения по всичко това. Срокът за внасяне на изменение е 9 ноември на обед. И всички докладчици в сянка бих искал да приканя, включително от политическите групи, на които не присъства докладите в сянка, особено зелените, ще има среща на докладчиците в сянка преди да изтече срока за внасяне на изменения. Тази среща трябва да бъде след обед или рано вечерта, на понеделник, на 8, защото на 9 ранта ще започнем с гласуване, така че докладчите в сянка трябва да се срещнат предишния ден след обед или вечерта. Разбира се, не, не аз ще организирам подобна среща, това трябва да направи секретарята. Значи, докладите в сянка се срещат на 8, а, срок а, за внасяне на измененията 9 на обед. Докладчика, последно изказване две думи на една. Благодаря ви. И аз благодаря на всички лектори за интересните а, изложения. Наистина.